коментарно място, считано от 5 март 2018 година. Националните органи в нейната страна са уведомени за решението на госпожа Жданока. След избирането на госпожа Вилоика Данчила за премьер в Румъния, тя напуска парламента бях осведомен, че госпожа Габриела Зоана ще замести госпожа Данчила. Искам да поздравя новата колега и да й припомня, че